актове заедно с съвета. Заглавията на тези правни актове ще бъдат публикувани към протокол от днешното заседание. Дами и господа, искам да ви съобщя, че председателският съвет на 11 септември съгласно член 114 реши да отмени заседанието от 8 и 9 октомври. Целта е да има достатъчно време за изслушване на бъдещите комисари. Това това заседание вероятно ще бъде преместено за седмицата от 20 до 23 октомври. И така, Преминаваме към дневния ред. Дневният